Следващата точка от дневния ред е свързана с Сирия и случая с Муханат Ал-Хасани. Моля да представите Франциска Катарина Брантнер има думата за две минути за представяне на случая. Благодаря ви. Бих искала да представя ситуация с господин Алхасани. Да, той е бил осъден на затвор, поради това, че е защитавал правата на човека. Той е имал много важна роля, защото той е наблюдавал всичките съдебни дела, разглеждани от съда по сигурността. Сега самият той е задържан и се намира в затвора. Ние искаме Сирия да изпълнява своите задължения и да спазва Международната конвенция за граждански и политически права и Конвенцията на ОНЕ срещу омъченията Сирия е страна по тези международно-правни актове. Трябва да се прекрати преследването на защитниците на човешките права и техните семейства. Трябва да бъдат освободени всички политически затворници. Ние искаме за ние зелените предлагаме да се приеме пътна карта преди да бъде подписано споразумение за асоцииране с Сирия, като бъдат изрично посочени целите на подобряване на ситуацията с човешките права. Сирия трябва да зачита човешките права и ние в Европейския съюз трябва да гарантираме, че човешките права са включени като важна предпоставка за сключването на споразумението за асоцииране. Сега следващия оратор, госпожа Вероник Декейзер. Колко време? Е? Една минута отговаря председателя. Благодаря ви, благодаря ви, господин председател. Признавам, че съм изумена от една страна и от друга страна опечалена. Защо изумена? Защото Сирия през последните две години Сирия измина дълъг път. Влезе в Евросредиземноморския съюз. Няколкократно бе дори медиатор между страните в особено сложни за разрешаване конфликти в Иран, например. И този, това споразумение, което в момента подготвя госпожа Реднер, самият факт, че споразумението отново е извадено от глухата улица и е на дневен ред, това пак е по само себе си успех. От друга страна, поведението на Сирия спрямо иракските е, беженци и емигранти също следва да бъде приветствано, но от трета пък страна непрекъснато непрекъснато, нещо като ме опечалява, непрекъснато биват е, затварени в е, пращани в затвора правозащитници, радетели за човешки права и други застъпници. На два пъти успяхме, успяхме да принудим Сирия да ги освободи, но още има Албуни, Елбуни и Алсани, само за да цитирам няколко имена, все още продължават да бъдат в затвор. И така, успяхме да извадим Сирия от изолацията, в която се намираше и отново да й дадем, а и тя самата да постигне място на световната сцена. Но все още има пръски по нейния имидж. Така че не е само наша цел и наша, наша задача, а и на будните умове в Сирия да се борят за освобождаването на все още излежаващите присъда застъпници. Това е в интерес на Сирия. Благодаря ви. Давам думата на Рената Вебер. Две минути. Thank you, President. Благодаря ви, господин председател. Моханат Алхазани е още един защитник на човешките права произволно и неоснователно арестуван от сирийските власти. Единствената му вина беше стремежа да защитава правата на хората за свободно изразяване, за участие в политическа дейност, за правото им на справедлив процес. В продължение на пет години той имаше забрана за пътуване. Всичките му средства за комуникация, включително електронната поща, бяха под постоянно наблюдение от силите за сигурност той е бил преследван и тормозен, защото е наблюдавал делата, разглеждани от Сирийския съд по въпрос на сигурността. И накрая самия той бил арестуван. Ако говорим за произволни обосновани арести, нека да не забравяме за господин Алабуни – Изтъкнатия защит, защитник на човешки права е бил осъден на 12 години е лишаване от свобода, защото той в мирна форма изразява своите политически възгледи. Сирийското правителство трябва да освободи господин Алхасани, господин Албони и всички останали политически затворници незабавно и безусловно и да гарантира, тяхната физическа и психическа безопасност. Сирийските власти трябва да сложат край на всички форми на преследване на защитниците на човешките права и защитниците на граждански права в Сирия и да спазват Конвенцията на ООН за защитниците на човешките права. За една минута давам думата на господин Танок. Близкия изток има много важна роля да намали възможността на Иран за терористични действия. Сирия също така подклажда размирици в Ливан. Сирия също така е един светски режим. Тя е единственото, което е останало от от партията, която е, управляваше Ирак. Това е една брутална еднопартийна система. Задържането на Мохамед Ал Хасани е, е тежко престъпление. Следователно, той трябва веднага да бъде освободен и да се прекрати е, преследването на правозащитниците. Благодаря. Госпожа Рита Корхола за две минути. Благодаря. Радвам се, че ние имаме смелостта да обсъждаме този случай, това дело в Сирия. Ние сме в последната фаза на споразумението между Европейския съюз и Сирия. И мисля, че Европейския съюз би трябвало да обърне внимание и на други аспекти, а не само на економическите. Ние разбираме, че господин Мохамед Ал-Хасани е в затвора без справедлив процес. Той е обвинен за това, че подкопава националната идентичност. През 1997 година ние също така обсъждахме делото на Алами, който все още е в затвора. Сирия има още много път да извърви преди правозащитната ситуация в тази държава да бъде определена като добра. Преди това ние в Европейския съюз нямахме смелостта да искаме да се зачитат някои стандарти преди ние да подпишем споразумението между Европейския съюз и Сирия. Правата на човека в света не са отделни островчета. Това е една тъкън, в която всичко е свързано с всичко друго. И ако не можем да погледнем в очите тези проблеми, това ще се отрази някъде другаде по света. Трябва да действаме, за да може всички да живеят достоен живот. Благодаря. Минута и половина за Лидия Герингер де Оденберг. Заповядайте. Благодаря, господин председател. Мохамед Хасани, един от водещите правозащитници в Сирия, беше задържан в, през юли и в процес при закрити врата той беше обвинен, той беше разпитван за дейността си като правозащитник. Отказано му беше разрешение да напусне страната. Той е, е, е необходимо е да се преразгледат условията, при които той е арестуван. Според Human Rights Watch качеството на съдебния процес е тревожно би трябвало да изискваме от сирийските власти да следват конвенцията на ОНЕ за забрана и предотвратяване на мъчението и унизителното третиране на задържани лица, е, е, също така да се отчете ролята на Сирия за мира в Близкия изток. Сигурна съм, че Сирия може да подпомогне за демокрацията в Европа. Две, една минута за Франц Обермайер. Благодаря, господин председател. Проекто резолюцията е много навременна по принцип предвид е, споразумението за асоцииране, което се планира. Много е важно да изявим много ясно какви са нашите становища и също така да отправим наши, да отправим думи на съчувствие към семейството на Мохамед Ал Хасани. Ние, европейците, знаем а, а, от болезненото си минало колко е лошо да а, се нарушават правата. Ние имахме комунистически системи в а, из, а, източна и централна Европа. В Турция също има нарушение на правата на човека. Още повече, е, като се има предвид, че Турция е кандидат за член на Европейския съюз, ние трябва да разглеждаме е, някои недостатъци в свободата на изразяване, свободата на словото и в Турция. По процедурата на, спо, на данните изисквания. Иска ли да вземе някой думата? Господин председател, мисля, че трябва да разгледаме ситуацията на правозащитна, правозащитната ситуация в Сирия много внимателно. Хасани трябва да бъде освободен а, и също така трябва да се разгледа а, за а, ситуацията на съвместното съществуване на християните и мюсюлманите. А, християните в Сирия смятаха, че са по, в по-голяма безопасност в Сирия, отколкото в Ирак. Ние трябва да заклемим а, правозащитните нарушения и мисля, че трябва да оценим, че те все пак правят нещо в тази а, посока и да оценим това. А сега ще дам, дам думата на госпожа Кунева. Комисията споделя загрижеността на Европейския парламент, що се отнася до ситуацията с човешките права в Сирия. Нашата оценка е, че ситуацията се е влушила през последните месеци. Все повече има необосновани арести и преследване на правозащитници. Господин Муханат Алхасани беше арестуван на 28 август. Той е добре известен юрист, председател на Организация за човешки права и от 15 години член на професионалното сдружение на юристите. Това е един от най-последните примери. Господин Алхасани е, е правозащитник и може да се подозира, че неговото арестуване е политически мотивирано. Европейския съюз изрази своята загрижност пред сирийските власти. Сирия трябва да спазва своите международно правни задължения, особено Международната конвенция на гражданските и човешки права, по които тя е страна. Комисията изпрати своя делегация в Дамаск и посолствата на държавите членки в Дамаск също така обсъждат как по-ефективно да се защитят правата на защитниците на човешките права. Ние призоваваме към действия по защита на правата на правозащитниците. Трябва да продължаваме да подкрепяме гражданското общество и други недържавни действащи лица по бюджетните пера, пера на бюджет на Европейския съюз. За съжаление, действията все още са недостатъчни. Ние смятаме, че Европейския съюз ще упражни по сериозно влияние върху Сирия след подписването на споразумението за асоцииране. Обмисля се подписването на това споразумение –